So, dear colleagues. Уважаеми колеги, добър ден. Ще Unser Chair wird ein klein wenig später kommen, deswegen darf ich als... Нашия председател малко ще закъснее, така че като заместник председател днес ще открие заседанието аз. Добро утро! Ако обичате, Тишина. Втора точка от дневния ред съобщение на председателя. Тези сутрин един е, екип е, от е, продуценти DG Intec ще бъде тук, за да заснеме част от нашата работа, работата на парламента и е, членовете на един е, на съвместен проект е, няма да записва, да има звукозапис, само е, видеозапис ще бъде направен. Сега то, точка трета. Е, обявявам дневна точка, е, точка до дневен ред, в която е, аз съм докладчик. Е, това са е, текущите междуинституционални е, преговори. Всъщност това е по четвърта точка. По трета точка да ви кажа, че триалога от е, на СКП-2 е, и е, директивата за капиталните изисквания 5 е, се състоя на 16 октомври 18 в България. За гледани бяха въпроси свързани с устойчиви финанси, борба с изпиране на пари, големи експозиции, хоум-хост въпроси и така нататък. Колкото е, триалога по Емир и Рефита, втория триалог се проведе на, 3 октомври, с законодателите се съгласиха по разпоредбите, свързани с спиране на клиринговите задължения и, е, но е, е, дискусията забуксува по въпроси, свързани с пенсионните фондове. Въпроси свързани с задълженията за отчетност и обхвата на регламента не бяха засегнати. Не стигна времето. Част от техническата работа бе одобрена, но други въпроси останаха открити. След това общо европейския пенсионен продукт на 11 октомври беше първията тристранна среща. Институциите обмениха мнения по редица въпроси, определиха обхвата на компромисите и особено по отношение на авторизиране, регистрация, допустимите доставчици, плащане навън, приложимите правила и режими на разпределяне и прехвърляне. Техническите срещи е, ще, е, се, е, ще дадат своя примус, ако с оглед следващата политическа среща да се проведе на 25 октомври. И накрая местонахождението и централата на ЕБО, Европейския банков орган, на 17 октомври с е, докладчиците потвърдиха политическо съгласие за местонахождението на е, седалището на ЕБО е, предвид оставащите политически въпроси. Е, един задълбочен анализ бе направен от Комисията за прилагане на съвместното е, заявление за общия подход по отношение мястото на децентрализираните агенции, което трябва да излезе до април 2019 година. ЕКОН отново е консултиран по въпроса още един въпрос. Е, е, е, триалога, четвъртия диалог по BRD, банковия пакет, който всъщност се проведе вчера. да има по решаване на някои въпроси, особено въпроса с кооперативите, структурните документи като допустими пасиви. Е, дискусии се проведаха по ограниченията на, на MBA, което показва, че има важни различия между парламента и съвета по тези ключови въпроси. Следващата е, Тесана Сеша ще се проведе на 6 ноември. Е, тази Тесана среща е много важна Е, докато е, нямаме становище по е, директивата за капиталните изисквания, няма да се стигне до съгласие по регламента, тъй като си остават препари камъните. И така, трета точка от дневния ред, точка четвърта е това беше трета, сега четвърта е моят доклад за е, прилагане на правните разпоредби и съвместното е, заявление, е, градиращо парламентарен контрол върху децентрализите агенции. Ще го представя. Ще продължа на немски. В това становище, в което което е изработила ЕКОН тук, Става дума за общо становище за парламентарен контрол върху децентрализираните агенции. Докладчик в АВКО е Георги Шепфлин от Унгария, от НЕП. На 26 септември е, моето становище е, от ЕКОН е, ще бъде разпратено е, на, на, е, на членовете на комисията от ЕКОН, е, от всички членове от ЕКОН като допълнителен принос към работата на АВКО и становището на АВКО. На 25 октомври, след 7 дни, ще изтече срока за внасене на изменения в ЕКОН и тогава на 19 или 20 ноември ще, докла... ще е, обсъдим измененията на 21 или 22 януари тук в ЕКОН е, в крайна сметка ще гласуваме по установището. Е, Следваните децентрализирани агенции е, са обхванати ЕБО, АЙОПА, ЕСМА и разбира се ЕС. Съвета за е, е, оздравяване на банки и е, имаме общи задължения по тези централни агенции. Децентрализираните агенции е, трябва да изпълняват своевременно и добросъвестно е, всички свои задължения, изтичащи от, от европейското законодателство, а не от мандати, които се е, гласувани от парламента и е, при, преподписани от съвета. В крайна сметка е, трябва да бъдат проведени е, публични консултации за е, това дали да се ползват вторични или третични е, правни актове. Е, е, парламента трябва да бъде е, включени в е, процеса вземане на решение. Моето предложение е участието на парламентарните представители и да присъстват на, на за, заседание на борда, както и с акционерите на агенциите, за, е, когато става дума за въпроси, които са от еднакво значение за парламента, комисията и съвета, е, което би улеснило работата в това отношение е, такъв един достъп би наистина опростил и ускорил процедурите. Колкото до включването на парламента в намирането и установяването на централите на тези, седалищата на тези агенции, е, парламентът трябва е, системно и равнопоставено да участва е, при определене критериите за местонахождението на всички органи и всички структури, които са част от Европейския съюз. Това не трябва да оставаме да мине покрай нас, нито да го омалуважаваме защото трябва на равни нога да участваме и да вземем решение в това отношение и да следим е, това досие заедно с съвета и комисията. И накрая е, в моят проект. Е, подчертавам, че седалището на тези агенции е, според парламент, е, парламента трябва да е, вземе предвид тяхната определене на, на седалището не трябва да повлияе на тяхната структура, дейност, състав, задачи и така нататък. Тук нещата опират и до съвместно ползване на сгради между отделните агенции на Съюза. Е, сега е, става дума за 1500 е, предложения за изменения. Становищата е, за сега е 1500 знака. Суинбърн е докладчетата, но тя не е, е тук за НП. Е, също е няма. Е, Либе ще е докладчика от Винрик, всъщност е докладчиката от Алде. Благодаря, господин Симон. Скъпи колеги, да ви, помог... да ви благодаря за проекто доклада. Той е точен и отразява същината на това, което се стремим да постигнем, а именно да даде явна представа за това как искаме да подобрим е, сътрудничеството между децентрализираните агенции и нашите институции, а именно парламента. Разбира се от само себе си, че те трябва да действат в рамките на мандата, който е, им е гласуван. Съгласен съм с докладчиците, че е важно да се организират редовно възможности други участници да, пред... да дават е, своя внос. Особено когато става дума за Европейския парламент, аз бих насърчила засилено сътрудничество и комуникация преди, по време и след създаването на е, вторични и третични законодателни е, актове. Е, подкрепям срочно на съвета в бъдеще Европейския парламент да има равно тежест, както съвета, при определене на седалището на агенциите. Всъщност искам да се засили това послание. Като са законодател и демократична институция, за нас мисля, че това е съвсем оправдано искане. Благодаря. Благодаря. Не виждам изказващи се, желащи да се изкажат от зелените. Перваш. го е и всъщност спонтанните изказвания Перваш Берес. Благодаря на докладчика за това, че е така постави началото на тази дискусия. Е, тази дискусия всъщност бе провокирана от едно предходно досие, е, за което е сезирана Комисията по конституционни въпроси. Е, нещата започнаха с агенцията за лекарствените средства или е, е, тези тази за банков или Европейския банков орган. Тук се съгласих. Важно е по тези въпроси да имаме съгласие с съвета. Е, това, което нашата комисия е, познава е, е че би трябвало наистина да упражняваме своето влияние, което става дума за промощите на тези агенции. Е, това, което е, искаме да постигнем в общо, е, стано, общото изявление за, за агенциите, трябва да се разглежда като въпрос на съвместно вземане на съ, съ, законодателство. Това е въпрос, по който парламента трябва да настоява. Второ, въпроса за е, средствата, с които разполагат агенциите. Ако е, се стигне до е, междуинституционална съгласие, трябва наистина да се предвидят съответните средства за тези агенции, за да могат да се изпълняват функциите. Нашите нашия е, докладчик е, би трябвало предварително да огледа много внимателно в това е, изявление какво се казва за тези агенции, какъв е състава на управителните съвети, на изпълнителния орган и между впрочем, когато става за изпълнителния орган, се казва, че директора на агенцията може да набира своя екип – но знаем, има, че има случаи, когато не само е, директора, е, неговия избор е, минава през одобрението на Европейския парламент, но и е, други е, членове на екипа му също. Така че е, би трябвало да, е, да проведем тази дискусия, е, това и да, да разширим нещата, е, е, за да в крайна сметка да се излезе с по-точно определение на задълженията на агенциите. Не виждам други желащи да се изкажат, затова мога да дам думата отново на докладчика. Благодаря за двете изказвания. Аз очаквам измененията. Перванш ти спомена. В следващите 7 дни трябва да бъдат внесени, тъй като на 25 октомври изтича края за, е крайния срок за внасяне на такива. Точно така. 25 октомври на обяд разглеждането на измененията 19 и 20 ноември, гласуването в ЕКОН на 21 или 22 януари. Благодаря на всички. Преминаваме нататък следващите две точки 5 и 6 покрити облигации и публичен надзор върху покритите облигации и експозиции под формата на покрити облигации. В момента разглеждаме измененията. Докладчик е Бернт Луке. Господин Луки, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите докладчици в Сянка за конструктивната э, съдействие и съвместна работа и за внесените изменения. Мисля, че сме на верен път э, по тези две предложения, законодателни предложения. Ако трябва да обобща накратко, э, моето впечатление в момента е, че поне три точки има, по които ние обсъжда, дискутираме много е, енергично, по които има различия. Едната се отнася до определението на допустими е, обезпечения е, при е, тези е, пулове е, за е, покритите, е, покритите облигации. Е, е, разделението е последната линия. Тези, които искат е, е, в е, е, тези неща да залегнат в Съюза за капиталовите пазари, в регламента за капиталовите изисквания. Другите това означава, че би трябвало институционалните рамокови условия да бъдат по точно описани от нас. После управлението на риска също е важен аспект. Анализ на риска трябва да бъде направен и максимално подробни трябва да бъдем в това отношение. Искаме един така директива, ориентирана към принципи, но също времено така наречените знакове, е, е, е, трябва да подобрим и самата означаване на тези покрити облигации. Втория важен въпрос, който все още е спорен, е каква роля ще играят деривативните, дериватите в тези пулове за покриване е, моето мнение е, че трябва да се използват само за хеджиране на рисковете. Е, на рисковете. Е, другото мнение е, че не трябва да се смятат в масата, паричната маса, която служи за покритие на обезпечение на, на облигациите. Тук вече имаме е, различия в отделните групи, ще трябва да работим по тях. Третата област е, е по отношение на регламента, е въпросът е, как ще действаме с матюритета, с сроковете с падежите на, на, на тези е, облигации. Е, тук нещата ще зависят от е, платежоспособността на дадена институция. Има широко съгласие, че е, в е, директивата имаме е, текст адекватен за това и е, трябва да се помисли за е, как ще се е, действа по отношение на риска, тъй като задействане на принципа без е, е, несъстоятелност е, ще означава двойно, е, е, означава, че не трябва да се разрешава двойно е, допускане до тези обезпечения, за да има гарантирано покритие в случай на удължаване на, на падежа. Очаквам предложение за изменение и се радвам на бъдещата ни съвместна работа. Благодаря. Благодаря. От името на НП и от името на господин Русати ще се изкаже господин Хакмарк. Заповядайте. Благодаря. Днес съм поляк. Дариус Русати иска да се извини, че не може да присъства. Ще изчета неговата позиция. Искам да благодаря на докладчика, господин Луке и на другите докладчици за този много важен доклад. Господин Русати смята, че повечето от измененията са насочени към един стабилен, прозрачен пазар на облигации. Въпреки това, той иска да наблегне на някои неща. Той е за създаването на европейско наименование, което ще покрие тези покрити облигации. Освен това, той смята, че тук трябва да се отчитат и високо рисковите инструменти. Подкрепя позицията на докладчик във връзка с обединените облигации или полуотобезпечение и самите покрити облигации, но той смята, че трябва да има промени в някои други е, определения, за да се отчете духа на директивата. Колегата смята, че няма нужда да се въвеждат ограничения, защото дереватите се използват само за смягчаване на риска. Господин Русати смята, че е, трябва да се изчисляват е, различните а, облигации възоснова на кешовата им стойност. Сътрудничеството до сега е било много добро, но докладчиците в Сянка все още имат много въпроси за обсъждане, като например член 6А, 8 и 10. Много е важно да се намери точното равновесие между гъвкавостта и стандартизацията. Господин Росати иска да има високи стандарти за пазара на покрити облигации, от друга страна не може да се поставя под риска добре функциониращите системи. Всички рискове трябва да са оправдани. Накрая господин Риск, господин Росати е съгласен да се въведе подход основан на риска, както и да има разширяване на периода за падеж. Необходимо е да се защитят инвеститорите. Целта е естествено да се защитят интересите на инвеститорите и да има достатъчно добра регулация. Господин Русати обаче не може да подкрепи промяната на изискванията за капиталово обезпечение на различните структури. Господин Русати смята, че в комисията можем да се договорим. Господин председател, казва оратора, може би това е най-добрата реч, която някога съм произнасял uh, always make good speeches, so it's different, difficult to identify the best. Благодаря толкова добри речи чуваме тук. Трудно е да се идентифицира най-добрата. Алфред Сант от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за сътрудничеството. Опитваме се всички да намерим възможност за компромиси. Всички сме съгласни, че трябва естествено да се основаваме на конкретни принципи, да стъпим на добрите практики в Европа. Освен това, има национални системи, за които вече се подчерта, че работят добре и не би трябвало да им пречем. По отношение на измененията, моята група е внесла над 70 изменения по директивата и по регламента. Както каза докладчика, в момента обсъждаме текста на директивата. Има няколко неща, които би трябвало да бъдат пояснени. И като си има предвид, че гласуването е само след две седмици, би трябвало да ускорим работата. Основните изменения са свързани с следно. На първо място допустимите активи е, за това, което се определя като обикновени покрити облигации. На второ място вътрешногруповите структури от обединени покрити облигации и определението за тях. То трябва да остане в текста и на трето място състава на пуловото обезпечение. Е, според мен е, тук докладчик има твърде рестриктивен подход. Все още обсъждаме какво да се прави с поразуменията за деривати в член 11 и 12 от директивата. Мисля, че тук въпросът трябва да се разгледа и във връзка с е, регламента за капиталовите изисквания. Вече не сме или още не сме обсъждали регламента и неговите промени, е, ние смятаме, че трябва да има по-широка е, рамка е, и трябва да се внимава да няма въздействие върху други области. По отношение на изменение 14 и онова, което казва докладчика, искам да спомена мерките, които се определят като conditional pass-through, те могат да изпратят е, отрицателен сигнал. Ние смятаме, че текстът трябва да остане пределно ясен и трябва да е, избягваме въвеждането на прагове, които не са тестване. Не би трябвало да пречим на функционирането на съществуващите национални пазари. Благодаря. Благодаря. От името на Алде Каролин Нактегал. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за това, че предложихте тези изменения. Ние можем да подкрепим предложението на комисията за такава рамка от европейски покрити облигации. Като част от Съюза на капиталовите пазари, това предложение има за цел да подкрепи европейските пазари като им осигури добри източници на финансиране, стабилни източници, предложението е добро за по-малко развитите пазари и инвеститорите ще имат повече възможности. Предложението ще доведе и до по-голяма финансова стабилност. В този случай ние подкрепяме предложението, най-вече директивата. Е, въздействието е, върху националните системи трябва да е минимално и трябва да има минимални изисквания за хармонизиране. Ние смятаме, че не трябва да се стига до разводняване на качеството на покритите облигации. Ние имаме изменение е, свързани с член 6. Е, идеята е да се ограничи приложеното поле на директивата е, спрямо конкретните покрити облигации. Има текстове, които излизат извън рамките на измененията, внесени от колегите. Мисля, че подхода на господин Луке е много добро и може да се използва за компромис. Естествено, остава да изчистим подробностите, но аз съм оптимистка, че може да се запази високо конкурентния пазар на покрити облигации. Искам да кажа, освен това, че вече говорихме за падежите и срока, който може да бъде увеличен. Искам да подчертая още веднъж, че по е, голямото претегляне на риска точно по този въпрос не е правилният подход. По този начин биха се нарушили добре функциониращите пазари и освен това няма пазарни данни, които да оправдават нещо подобно. Аз съм готова да разговарям с докладчиците и се надявам, че доклада ще бъде прият по-бързо. Надявам се, освен това, че ще можем да стигнем до споразумение в рамките на тристранните разговори преди края на нашия мандат. Мисля, че това е възможно. Благодаря. Благодаря. От името на зелените Филип Ламбъртс. Аз съм си казва Филип Ламбърс. Добър ден, искам да се извиня на докладчика за това, че не можах да бъда тук от самото начало. Радваме се, че има промени в първоначалните компромисни текстове. Много от нашите притеснения бяха взети предвид от докладчика, но все още има някои неща, по които искам да поговоря. Всички говориха за предложените компромиси. Ние имаме четири тревоги. На първо място те позволяват вместо да изискват наблюдение на пула от обезпечение, на следващо място относно различните типове пулове от обезпечение, тук се предвиждат публични активи, както и активи обезпечени чрез ипотеки. Освен това се позволяват включването на корпоративни обезпечения в буфера за ликвидност. И на последно място е, трябва да има мерки за корекция, ако не се изпълнят изискванията на директивата. Основните изменения са насочени към това да се ограничи изложеността, експозицията спрямо кредитни институции. И на второ място би трябвало да се гарантира, че стоиността на допустимите активи се наблюдава от органите и то редовно. На следващо място трябва да се гарантира минимална колатерализация по силата на стандартите на Базел. Тук трябва да се допълнят и текстовете с количествено ограничение. Това са основните неща, по които трябва да говорим. Мисля, че ако приключим работа по време на края на мандата, би било добре. Нещата не са изключително сложни, така че би трябвало да успеем. Благодаря. Благодаря за този оптимизъм. Не виждам представители на ГУЕ, не виждам представители на НСС, на СПД. И имаме естествено и възможност за спонтанни изказвания. След това ще дам думата и на комисията. Няма желаящи за спонтанни изказвания. Аз сам искам да кажа няколко неща. Като цяло подкрепям целта на това законодателство. Мисля, че целта е положителна. Тези покрити облигации са много важни. Търси се равновесието между това да се хармонизира този пазар Е, чрез инструмент, който предвижда минимални изисквания за хармонизация е, и който да отчита съществуващите пазари и финансовата стабилност и защита на потребителите. Две неща, които искам да спомена – Те вече бяха споменати, има много изменения. На първо място дериватите като част от програмите за покритие облигации и комбинираното въздействие на член 11 и член 129 е, от регламента за капиталовите изисквания такъв, какъвто той е в предложението на комисията. Знаете, че ще се ограничат допустимите страни само до е, онези, които са предвидени на първо ниво. Това ще бъдат институции, които са с инвестиционен ранг. Това е една допълнителна стъпка, която би навредила на банките в страни с по-низки рейтинги. Те ще загубят от своята конкурентоспособност. Мисля, че концентрирането на пазари в подобни институции, институции на, първо и, на първо и второ ниво, е нещо, което трябва да се обмисля. Знаете, че днес агенциите вземат предвид кредитния рейтинг на е, контрагента, когато става дума за дериватите и когато става дума за емитиране на облигации. На второ място, член 16, възможността за е, буфер за ликвидност. Е, отново казвам, става дума за член 16. Тук отново става дума за институции с кредитен рейтинг от втори и трети ранг. Има изменения, които са насочени към това да се разшири преференциалното третиране към всички допустими институции, но тези изменения не са с общ характер, така че ние би трябвало да видим какво ще правим с тези включвания. Например, може да има нещо като предпазен механизъм, възможност за изключване, която да се прилага от националните компетентни органи. Тук ще трябва да се поработи малко повече. Преди да дам думата на докладчика, искам да дам думата на комисията. Заповядайте. Благодаря, благодаря за дебата днес. Проекта на доклад е добра основа и ние смятаме, че измененията се опитват да подобрят доклада. Много от е, измененията са насочени към това да се смягчи въздействието върху националните пазари. Искате да се укрепи нормативната рамка и същото време не искате да се нарушава действието на пазарите. Ние смятаме, че на всичко това са характеристики, които трябва да се вземат пред, когато се регулират тези покрити облигации. Както беше казано, Продължават разговорите по член 6, член 6а. Това са области, в които трябва да се поработи малко повече. Особено, що се отнася до това, е, е, доколко трябва да се подсилва надзора. Мисля, че трябва да се направи и ясна разлика между покритите облигации и другите облигации, които използват едни и същи е, стратегии. Като цяло текстът е добър, то е една добра основа. Благодаря е, на парламента за това, че работи толкова бързо. Докладчика, благодаря. Благодаря на всички колеги за коментарите. Благодаря на председателя, на Европейската комисия. Искам да коментирам един въпрос, който е изключително противоречив, а именно е, падежната структура с възможност за удължаване и риска в това отношение. Искам да приканя колегите да премислят и да не бъдат толкова негативни спрямо моето предложение. Въпросът за падежната структура с възможност за удължаване не е проучен. Е, не, че претеглянето на риска е било поручено както трябва и това е вярно, но въпроса за падежната структура с възможност за удължаване никога не е бил оценяван нито от ЕЦБ, нито от ЕБО но и двете институции са заявили притеснения относно тези структури. Искам да напомня на колегите, че в доклада от 2016 на Европейския банков орган се казва пределно ясно, че те смятат, че падежната структура с възможност за удължаване създава тревоги за инвеститорите, както по отношение на регулаторното третиране, така и по отношение на надзора. Ето защо мисля, че е разумно да внимаваме с а, развитието тук, тъй като може и да има известен успех на пазарите, но подобни механизми никога не са тествани в а, времена на криза и не знаем какъв точно риск за ликвидността ще има за притежателите на такива покрити облигации, които имат а, такава падежна структура с възможност за удължаване. А, има рискове, които са свързани с конкретни характеристики на покритите облигации, особено когато говорим за случаи на неплатежоспособност. С тези коментари приключвам. Искам да благодаря на председателя, на колегите за конструктивните коментари и очаквам с нетърпение бъдещите ни разговори. Благодаря. Thank you to the rapporteur and to all the благодаря на докладчика на целия екип, благодаря и на комисията. Както знаете, гласуването в ЕКОН е планирано за 5 ноември. Насърчаваме ви да намерите необходимите компромиси. В пленарна зала влизаме на 1 ноември. След 6 минути започва гласуването, така че ще направим кратка пауза. Colleagues, uh, please take seat. Колеги, заемете местата си, ако обичате. Ще ви помоля първо да гласувате пробно. Моля, гласувайте. the members who have put the voting card vote? Нали всички сложиха картите си за гласуване? Започваме с резултата от междуинституционалните преговори относно седалището на ЕБА. Заповядайте. Край на гласуването. 36 гласа за, 4 против, 0 въздържали се. Поздравления на докладчика и на ЕБО, които сега вече си имат седалище. Продължаваме с доклада на господин Мавридес економически политики в еврозоната. Компромис С за против въздържали се приема се. Изменение 54 за против мисля, че се приема, но нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 гласа на 18 против. Компромис Д за против, въздържали се, приема се. Компромис Е за против, въздържали се, приема се. Компромис Ф за против, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Vote is closed. Is... Край на гласуването. Отхвърля се 19 гласа против, 16 за. Затова гласуваме изменение 79 за, против. Да проверим 79. Моля, гласувайте. Ако побързате, можете да гласувате и вие. Край на гласуването. Приема се. с 21 гласа за, 19 против, 2 въздържали се. Ако се приеме, всичко останало отпада и преминаваме на изменение 91 за, против, въздържали се, отхвърля се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се 93 за, против, въздържали се, отхвърля се 96 за, против, въздържали се, приема се 98 за, против, въздържали се, отхвърля се 96 Компромис Г за, против, въздържали се, приема се. Компромис Х за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, компромис хаш. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 против, 17 за. За това гласуваме измененията 10 за, против. Да проверим 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 против, 19 за. Отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте изменение 11. Край на гласуването. 20 гласа против, 19 за, отхвърля се. Преминаваме към 101 за, против, въздържали се, отхвърля се. 102 за, против. Да проверим 102, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 21 гласа за, 7, против 17 за, 103 за, против. Да проверим. 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 20 гласа против, 19 за, 104 за, против. Да проверим 104. Край на гласуването отхвърля се 20 гласа против, 105 за, против, въздържали се, отхвърля се 106 за, против. Да проверим 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 22 гласа против, 16 за, 107 за, против. Да проверим 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 108 за, против. Да проверим 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 гласа за, 19 против. 109 109 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не гласуваме първоначалния текст. 110 за, против, въздържали се, отхвърля се. 112 за, против. Да проверим 112, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 гласа против, 19 за, 113 за, против, въздържали се, отхвърля се 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис и за, против. Да проверим компромис и моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 гласа за, 20 против. Компромис Йота за против въздържали се приема се. Компромис К за против въздържали се приема се. Компромис Л за против да проверим компромис Л. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 23 против, 18 за. Гласуваме 138 изменение за, против, въздържали се. Да проверим 138. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 против, 19 за, 139 за, против, въздържали се, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против. Да проверим 141, моля гласувайте. Край на гласуването приема се 21 гласа за, 18 против. Можем да гласуваме 142 и 3, които са съвместими. 142 за. Да проверим 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, 19 против, 143 за, против. Да проверим 143. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 гласа за, 19 против. 144 за, против, въздържали се, приема се. 145 за, против, въздържали се, приема се. 146 за. 146 отпад и 147 ги гласуваме. 147 за, против. Да проверим 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 21 на 18 гласа. Първоначалният текст отпада. 148 за, против въздържали се, отхвърля се. 149 за, против, да проверим 149, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 20 за, 18 против, 150 за, против, въздържали се, отхвърля се 151 за, против, въздържали се, приема се 152 за, против. Да проверим 152. Край на гласуването. 19 на 19 гласа отхвърля се 153 за, против. Да проверим 153. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново 19 на 19 гласа отхвърля се 154 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 155 за. Против. Да проверим 155. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 156 за. Против. Да проверим 156.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 да проверим компромис Q. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 гласа против и 20 за. Изменение 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 204 за, против, да проверим 204. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 против, 19 за, 205 за, против. Да проверим. Моля, гласувайте. One colleague to vote. Okay. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 20 против 18 за, 206 за. Да проверим 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно, следователно се отхвърля 207 за, против. Да проверим 207. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отново наравно 20 на 20 отхвърля се 208 за. Против. Да проверим 208. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 221 на 19. 209 за, против, въздържали се, отхвърля се. 210 за. Да проверим 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 20 на 20 отхвърля се. 211 за да проверим 211. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отново наравно отхвърля се 212 за. Да проверим 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 24 гласа за, 17 против. Не гласуваме първоначалния текст. Преминаваме към 213 за, против, въздържали се. Отхвърля се 214 за, против, въздържали се. Отхвърля се 216 за, против, въздържали се. Приема се 217 за, против, въздържали се.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 22 гласа против, 20 за. Компромис Р. За, против, въздържали се, приема се. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Ю. За, против, въздържали се. Нека проверим компромис Ю. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 23 за, 19 против. Компромис В за, против, въздържали се. Приема се, според мен, но да проверим компромис В. Край на гласуването не се приема 20 на 20 гласа. Защото либералите, вие първо гласувахте за, а сега гласувате против. Затова и мислех първоначално, че се приема. Следователно трябва да гласуваме 290 за, против да проверим 290. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 291 идентично. 292 за, против. Да проверим 292. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 293 за. Нека да проверим 293. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 23 на 20. 294 за. Да проверим 294. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 25 на 18, 295 за, против. Да проверим 295. Край на гласуването. 23 срещу 20 отхвърля се, 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме първоначалния текст за. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 23 гласа за, 19 против. Странно е това. Компромиса беше отхвърлен, а първоначалният текст прият. 297 за, против. Да проверим 297. Отхвърля се. Край на гласуването. Отхвърля се. С 23 на 19. 298 за. Нека да проверим 298. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 гласа против 299. Нека веднага проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 300. Направо електронно да гласуваме. Край на гласуването. Отхвърля се. 301. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис В за. Нека проверим компромис В. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 22 на 19 гласа. Компромис Хикс за против, въздържали се, приема се. Компромис Y за да проверим компромис Y. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно отхвърля се 319 за, против. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 320 идентично. 321 също. 322 за. Против. Да проверим 322. Моля, гласувайте. Vote is closed. Rejected. Отхвърля се. 323 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 324 за. Против. Да проверим 324. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно отхвърля се първоначален текст за Нека проверим, моля гласувайте. Повтаряме гласуването. Първоначален текст. Повтаряме гласуването. Моля гласувайте. Край на гласуването. Наравно следователно се отхвърля. 325 за. Да проверим 325. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 на 20 гласа. 326 за. Да проверим 326. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 327 за. Да проверим 327. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 328 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис Б. За. Да проверим компромис Б. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 21 гласа против. Изменение 3 следователно за. Да проверим изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следователно Гласуваме изменение 5. Също така за, против, въздържали се, приема се. 22. За, против, въздържали се, отхвърля се. 23. За, против, въздържали се, отхвърля се. 24. За, против. Да проверим 24. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 23 гласа против, 25 за. Да проверим 25. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 26 за против, въздържали се, приема се. Изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се 28 за, против, да проверим 28, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 29 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за. Да проверим 30, 29. Край на гласуването. Отхвърля се 30 за. Против, въздържали се. Отхвърля се 31 за. Против, да проверим 31. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. След 33 ли е тогава? 32, казва председателя, за, против, да проверим 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 на 19. 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 34 за. Да проверим 34. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 35 за да проверим 35, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 36 за. Да проверим 36, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се 37 за, против да проверим 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 20 на 19. 38 за. Да проверим 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно отхвърля се. 39 за. Да проверим 39. Моля, гласувайте. Всъщност се приема. Добре, край на гласуването. Приема се очевидно. Извинете. 40 за. Против. Да проверим 40. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 41 за, против. Да проверим 41. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 на 19. 42 за, против, въздържали се. Приема се. 43 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 44 за, против, да проверим 44, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 45 за, против, да проверим 45, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 46 за. Да проверим 46. Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за да проверим 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Наравно отхвърля се. Изменение 1 за. Против. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 2 за против, да проверим изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, отхвърля се. 267 за, против, да проверим 267, моля гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се с 24 на 20. И сега по искане на групите ще направя кратка пауза, за да анализираме резултата от гласуването тъй като много компромиси бяха отхвърлени и нещата са по-сложни. Uh, Уважаеми колеги, връщаме се към гласуването. Колкото и да е странно, не сме чак толкова разединени. Естествено, колегите ще решат какво да правят. Сега ще гласуваме по проекто, на, проекто доклада с измененията към него. Начало на гласуването, по именно гласуване. Still two colleagues to vote. Още двама колеги трябва да гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 гласа против. 20 за господин Ван де Кинделаре. Благодаря. Бих искал да изкажа своето съжаление във връзка с резултата. Никога не е добре доклад в която и да било комисия да не бъде приеман. Искам да подчертая обаче, че по време на процеса на работа ние сътрудничихме с докладчика и искахме да стигнем до компромис. Винаги сме преговаряли е, в дух на добра воля. Някой иска ли да каже нещо? Господин Мавридес, съвсем накратко. Оценявам, че може би ще се наложи да преговаряме допълнително. Ние съжаляваме обаче, че се стигна до там, тъй като този доклад има много широко въздействие. Не само видимото от текста. Затова имам един призив. Всички, които са за европейския проект, нека да прочитат това, което е казано в доклада. Обръщам се към всички в тази зала. Благодаря. Uh, Разбира се, ние ще помислим какви да бъдат следващите стъпки процесуално отношение. Ще ви информираме надлежно за решенията, е, за това как да продължим по тази тема от тук нататък. Сега да минем е, кратък коментар по това гласуване. По този доклад, който не е доклад, а становище, има шанс за второ е, мнение в основната комисия, така че всички, които имат да кажат нещо, могат да го кажат сега, за да повлияе то на решението в Юри на по-късен етап. А, имате предвид новия текст, по който ще гласуваме. Перваш? Така, разбирам, че между родовете, че НП в последния момент току-що внесе компромисно, ключово гласуване по някои от компромисите за малките микропредприятия. Компромис F. А, с идеята, ако мине този вод, да дадем мнение на Юри, за да е, така удържат положението в Комисията по правни въпроси. Но тук всички сме абсолютно е, ангажирани. Въпросът е наистина не е, преодолим, е, когато става въпрос за, за борбата срещу изпиране пари. Е, затова именно тези гаранции, които е, предпазват малките микропредприятията срещу сливане или разделяние. Е, тоест, е, тези малки предприятия би трябвало да бъдат е, отделени от така наречените дружества почтенска котия. Е, ние трябва да поемем е, своята отговорност и да не гласуваме за това устно е, становище, това устно изменение, внесено от Андрея Шваб. Благодаря. Сега да преминем на гласуването. Компромис А. За. Против. Да проверим компромис А. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис СА за, против, въздържали се. Да, прави, да правим компромис СА. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 21 срещу 20 гласа. Извинение 206. За, против. Да проверим 206. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 22 срещу 19 гласа. Е, компромис АД за против... Компромис Д приема се. Компромис Е с устното изменение от Андрея Шваб. Е, да, да гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърля се, според мен, ако искате да проверим. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отвърля се. Компромис е без устното изменение. За, за, против. Сега гласуваме по компромис Е и правим електронна проверка. Първаш тук минус ли имаме? Край на гласуването. Приема се. Компромис F с устно изменение, пак от Андрея Шваб, за против да проверим мисля, че се отхвърля, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. 24 за, 19 против. Стигаме до компромис Г. За. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 276. За, против, да проверим 276, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 20 за, 19 против, 277 за, против. Да проверим 277, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 2, с 21 също 20 гласа. 278 за, против, въздържали се. Приема се. 279 2 за, против. Да проверим 279. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 21 на 20 гласа. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, приема се. 282 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против. Да проверим 286, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 23 срещу 19. Компромис Хаш. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 2. За, против. 289. Е, 289, моля, гласувайте. Да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 20 също 22. 290 е, за против, въздържали се, отхвърля се. 291 за. Да проверим 291. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 20 на 22. 292 е, за, против. Да проверим 292. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат, значи отпада. 293 за. Да проверим 293. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 2, с 20 на 22. 294 за, против. Да правим 294. Мисля, че е, множество, но твърде близък резултата. Да, равен 20 на 20, значи отпада. 275, 275 е, лингвистична е, разпоредба. За, против, въздържали се да проверим 295. Край на гласуването. Приема се. 296. Да проверим 296. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат 20 на 20 отпада. 297 за. Против. Да проверим 297. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 също 21. Компромис А и е, приема се компромис е, J, е, за, приема се компромис К, за, против, въздържали се, приема се компромис Л, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72, за, против, въз... да проверим, гласувайте 72. Край на гласуването. Отхвърля се с 21 срещу 19. 328. 328. Гласувайте, моля, да проверим. Край на гласуването. Равен резултат 20 на 20. 329 за. Против. Да проверим 329. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 330 за, против, въздържали се, отхвърля се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис М за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Р за, против, въздържали се, приема се. Компромис С с устно изменение от Андрея Шваб за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме по компромис С без устното изменение. Компромис С. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 365. За, против, въздържали се. Мисля, че се приема, До да проверим. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис Т. За, против, въздържали се. Приема се. 375 за, против, 4. 374 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за, против, въздържали се, отхвърля се. 377 за, против, въздържали се, отхвърля се. 378 за, против, въздържали се, отхвърля се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, да проверим 380. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 20 на 22. Извинение 90. За против. Да проверим 90. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 2, с 22 срещу 20 отпада. 381 за, против, въздържали се, отхвърля се. 382 за, против. Да проверим 382, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 срещу 18. Компромис У Ю. За против въздържали се приема се. Компромис В. За против въздържали се приема се. Изменение 389. За против въздържали се отхвърля се. 390. За против. Да проверим 390. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 20, 22. 391. Да проверим 371. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отпада. Компромис дубъл В. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 396. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис Хикс за против въздържали се приема се. Компромис Y за против въздържали се приема се. Компромис YA за против въздържали. Да проверим YA. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 21 срещу 20. Альтернативен компромис Y. За. Против. Да проверим. Гласувайте по альтернативния компромис Y. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 срещу 19. Компромис Z за против, въздържали се, приема се. Изменение 412 за против, въздържали се, приема се. 613 за, 613 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АА с е, устно изменение от Андрея Шваб. За, против, въздържали се, отхвърля се. Всъщност, комп... Компромис АА без устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис АБ с устно изменение. За, против, въздържали. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АЦ за против, въздържали се. Приема се. Изменение 550, 451 за против, въздържали се, отхвърля се, 452 за, против, въздържали се, отхвърля се, 453 за, против, въздържали се, отхвърля се, 454 за, против, въздържали се, отхвърля се. 655 за, против, въздържали се, отхвърля се. 656 за, против, въздържали се, отхвърля се. 457 за, против, въздържали се, отпада. 458 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за, против, въздържали се, отхвърля се, 460 за, против, въздържали се, отхвърля се, 461 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АД за, против, въздържали се, приема се. Изменение 464 за, против, въздържали се, отхвърля се. 465 за, против, въздържали се, приема се. Компромис АЕ за против въздържали се приема се, компромис АФ за против въздържали се приема се, компромис АГ за против въздържали се приема се, е, изменение 685 за против да проверим 485 гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 срещу 19. 486 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромиса е хаш за, против, въздържали се, приема се. Компромис AHA с устно изменение за против въздържали се приема се компромис А и за против въздържали се приема се компромис А и от за против въздържали се приема се изменение 98 за против да проверим 98 гласувайте Прекратете гласуването. Приема се. Извинение 99 за. Да проверим. Гласувайте 99. Край на гласуването приема се с 20-19. 100 за. Против. Да проверим 100. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 2019. 101. Да проверим. 101 гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 2019. 102 за, против. Да проверим 102. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис АК. За против въздържали се. Приема се. Изменение 105. Е, За против. Е, да проверим 105. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат отпада. Изменение АЛ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, да проверим 110. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20-19. Компромис АМ за, против, въздържали се, приема се. Изменение 113 за. Да проверим 113. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат, значи се отхвърля. 114 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въз... да проверим 7. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат 20 на 20 отпада. 115 за. Да проверим. Гласувайте. 115. Край на гласуването. Приема се с 20-19. Компромис АН за против въздържали се. Приема се. Компромис АО за против въздържали се. Да проверим АО. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение с. 129. 129. Гласувайте. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 121. За. Против. зажали се. Приема се. 122. За. Против. Да проверим 122. За. Да. Край на гласуването. Приема се. Сто двадесет три за. Да проверим 123. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат 19-19 отпада. 124 за. Против възражали се. Приема се. 125 за. Да проверим 125. Гласувайте. Край на гласуването. 21-19. Отпада. 126 за. Да проверим 126. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се 102 с 22 17. 127 за. Да проверим. Гласувайте по 127. Край на гласуването. Приема се с 20 на 19. 128. За, против, да проверим 128. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20-19. 129 за. Да проверим 129. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 130 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 131 за. Да проверим 131. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20 19. 132 за. Против да проверим 123, 132. Гласувайте. Да. Свен ти с, от съображение цял роман си изписал. Край на гласуването. Приема се. Компромис АП. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис АК. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 12, за, против, въздържали се, приема се. 138 е, пада. Компромиса Р, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 142, за. Да правим 142. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 20-19. 143 за Против. Да проверим 143. Гласувайте. Приема се с 20 18. 144. За. Да проверим 144. Край на гласуването. Приема се 100 с 20 срещу 19. 145 за. Да проверим 145. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отпада. 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147. 147 за. Против против, въздържали се, приема се 148 за. Да проверим 148. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. С 20 19. 149 за. Против. Въздържали се. Отпада. 150 за. Да проверим 150. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 151. За, против, въздържали се. Отпада. 152. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 153 за, против, въздържали се, отхвърля се. 154 за, против, въздържали се, отхвърля се. две изменения от едно и същ носител, идентични, не ми се е случило, но може. Това се е, оттегля. Да, да. Повторението е майка на знанието, се казва на латински. 155. Е, За, против. Да проверим. 155. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АС за против въздържали се приема се. 159 за против въздържали се отхвърля се. 160 за против въздържали се отхвърля се. 161 за да проверим 161 гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отхвърля се. 162. Да правим 162. Край на гласуването. Отвърля се. 19 18. 163 за, против въздържали се, отхвърля се. 164 за, против въздържали се, отхвърля се. 165 за, против, въздържали се. Да проверим 165, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 166 за. Против. Да проверим 166. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Отпада. 167 за. Против. Да проверим 167. Гласувайте. Край на гласуването. Равен резултат. Зелените минус 1, губите мнозинството си. Компромис АТ, за против въздържали се от приема се.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 21 гласа за, 18 против, приема се. 179 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис АО за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. 184. Проверка, начало на гласуването. Край на гласуването. 20 на 19. Отхвърля се. 185 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 186 за. Против въздържали се. Отхвърля се. 187. Проверка начало на гласуването. 187. Много са предсказуеми моделите на гласуване. Равен резултат. Отхвърля се. 185 за против въздържали се. Отхвърля се. Председателя се извинява. На 188 сме за, против, въздържали се, отхвърля се. 189 за, против, въздържали се, отхвърля се. 190 за, против, въздържали се, приема се. 191 за против въздържали се отхвърля се. 192 за против въздържали се отхвърля се. Компромис АВ за против въздържали се приема се. Сега гласуваме по предложението на комисията. Искате още едно прекъсване за кратко, така ли? Така да бъде. Колеги, моля да вземете местата си. Ще гласуваме. Готови ли са всички? И така, гласуваме по предложението на комисията с измененията към него по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. 36 гласа за, 1 против, 2 въздържали се. Становището се приема. Поздравления за докладчика Свен. Благодаря, господин председател. Много се забавихме с дневния ред. Към края на дневния ред е предвиден доклад за политиката на конкуренцията. Докладчик е човек от зелените. Искам да предложа да преместим този доклад за друг път. По този начин ще работим много по-лесно. Съгласен ли сте, господин председател? Правя това предложение във връзка с услугата на устен превод. Предложението ми е насочено и към докладчиците в сянка. So now we go on with the... Продължаваме по дневен ред. Ще се опитаме да караме бързо, тъй като има представители на комисията тук. Нямаме и кой знае колко възможности да преместим тази точка за друг път. Затова нека да караме по дневен ред. Моля да сте пределно кратки, ще ви ограничавам. Започваме с точка 9. Бенчмаркове или стандарти за ниски въглеродни емисии и стандарти за положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Нина, имаш думата. Благодаря, господин председател. Колеги, гласувахме наистина много дълго. Мисля, че темата ми е изключително важна, затова моля за тишина. Благодаря на всички. Мисля, че Европейския съюз е изправен пред сериозни предизвикателства, що се отнася до инвестициите в изпълнение на екологичните цели, които трябва да постигнем до 2030 година. Имаме нужда всяка година от допълнителни 180 милиарда под формата на инвестиции в сектора на енергетиката и климата. Не може обаче да има само публични инвестиции. Трябва и частния сектор да даде своята дан, затова приветствам това предложение за стандарти за нисковъглеродна економика. Целта е да имаме една по-устойчива финансова система. Знам, че нези, които изготвят индексите, наистина полагат много усилия. Те изготвят различни индекси с цел да се отчете устойчивостта и да се отчете климата. Сектора на стандартите е изключително важен и аз съм съгласна, когато комисията казва, че тези е, финансови стандарти са нещо като кръгален камък в световен план. Много инвеститори разчитат на тези стандарти, за да измерят е, доколко един е, финансов продукт е добър и доколко трябва да има е, инвестиции. Само 0,3% от финансовите показатели обаче са под формата на така наречените екологични, социални управленски индекси. Ценя високо работата на работната група на високо ниво, но да се гледа в краткосрочен план на финансовите е, стандарти е нещо като е, тесноградие. Има много капиталови инвестиции, които не винаги са свързани с дългосрочните ни цели за устойчивост. И това е проблем, който се опитваме да решим. Ето защо мисля, че законодателя трябва да се намеси и да гарантира, че ще действаме наистина с замах. Да не говорим, че парламента има и доклад по собствена инициатива относно финансите в иновации, инвестициите в иновации, мисля, че е много важно финансовия сектор да получи яснота и правна сигурност за това какво целим. За мен крайната ни цел е ясна. Трябва да постигнем онези цели за климата, които ние самите сме подкрепили. И освен това е необходимо да отразим нашите цели и в друго европейско законодателство, нези, които, нези части, които се прилагат за реалната економика. Например, емисиите на въглерод, схемата за търговия с емисии, законодателството за сградите. Инвеститорите не трябва да бъдат подвеждани от продукти, които се считат за екологосъобразни. Често се говори за заблуждаване за екологосъобразност или greenwashing – Предложението на комисията казва, че трябва да се оптимизират елементите за устойчивост в рамките на стандартите. Аз добавих обаче годината 2022, за да може е, да се публикуват такива стандарти, че те наистина да отчитат споразумението от Париж, както и други типове европейско законодателство. Смятам, че трябва да стандартизираме методологията. Мисля, че тя трябва да бъде създадена от комисията в рамките на делегиран акт, който да се публикува не по-късно от две години след като влезе в сила този регламент за инвеститорите. Е изключително важно те да получават ясна и съпоставима информация. Ето защо искам предоставящите е, бенчмаркове или стандарти, да описват ясно какви точно стандарти са развили и какво е климатичното въздействие на тези стандарти и дали то отговаря на споразумението от Париж. Знам, че някои могат да сметнат подхода ми за радикален или за твърде прескриптивен. Някои биха казали, че няма достатъчно допустими активи с цел да се е, изпълнят изпълнят критериите за устойчивост. 10 секунди, казва председателя. В заключение, е, не, не съм съгласна с това, което се казва. Да, има и преходен период е, и освен това мисля, че има много отрасли, които се трансформират изключително бързо и те могат е, да направят нещо по този въпрос в бъдеще. Благодаря от името на НП Ан Сандер за 4 минути. Благодаря, господин председател. Аз много се радвам на това предложение на Европейската комисия. Искам да благодаря и на докладчика за направените предложения от нея. Както знаем, вече се поиска от този сектор да се работи така, че да имаме една по-зелена економика и да се осигури финансиране. Зелените индекси се развиха много през последните години. Тези показатели или бенчмаркове трябва да дават много по-вярна информация економическа картина, би трябвало да можем да развием една такава марка и точно това предлага комисията. Предлагат се два вида показатели и това помага наистина да се отговори на очакванията на инвестициите. По отношение на определенията, може би трябва да има малко по-голяма яснота. По предложенията на докладчика. Предложенията са до 2022 година всички бенчмаркове да бъдат и да се каже въглеродно позитивни. Аз обаче имам резерви по този подход. Мисля, че той е твърде радикален и едва ли ще се реализира. Има много предприятия, които същевременно изпълняват изискванията от Парижското споразумение, те ще се справят, но не бива да ограничаваме други. Аз не виждам как можем да имаме такива бенчмаркове, ако няма достатъчно предприятия, които да зачита тези критерии. По-добре е да се насочим единствено към най-екологичните предприятия. Същевременно трябва да насърчаваме всички да правят усилия. По отношение на методиката ми се струва много важно да се изисква по-голяма прозрачност – но разбира се, тази методика, както трябва да има рамка, така трябва да бъде и достатъчно гъвкава, за да има място за иновации. Накрая искам да подчертая, че е много важно да бъдем и амбициозни, и прагматични. Преходът към една по-устойчива економика ще бъде дълъг, така че ще ни трябва и амбиция, и реализъм. Благодаря. От името на ЕКР Сандер Лунес. Благодаря, господин председател. Кей се извинява за това, че не може да участва в този дебат. Тя ме помоли да изчита нейната позиция. Приветстваме няколко от аспектите в проекто доклада. Признава се проблема за заблуждаването, за екологосъобразност, е, учитат се различните екологични фактори и така нататък. В доклада има положителни елементи. В същото време имаме притеснения относно някои изменения, които биха могли да попречат на целта за е, акуратни, ефективни и широко използвани показатели. На първо място искаме докладчика да поясни позицията си по изменение 13. Кей има сериозни резерви относно положителното въглеродно въздействие на всички показатели. Това едва ли ще допринесе реално за прехода към екологична економика. Кей има и сериозни резерви относно изменение 19. То а, смесва два въпроса. Въпроса за таксите, между другото, вече отдавна е бил обсъден. Тук се обвързват таксите с самите показатели. Кей не смята, че въпроса за таксите трябва да се повдига. Тя има и проблем с формулировката, особено когато се казва, че показателите и развиването им трябва да се основават на действителните разходи. Значи не може да става дума за такса. На трето място, както каза и колегата от НП, ЕКР би искал да има малко по-гъвкав подход относно създаването на тези показатели. Това трябва да е факултативен продукт. Всички сме съгласни по отношение на споразумението от Париж. То е важно, наистина. От друга страна, виждаме, че комисията също изпитва известни притеснения относно това обвързване. Комисията смята, че рамката ще стане твърде стрикна. Освен това, относно методите за калкулация на въглеродните емисии и на спестяванията, Кей смята, че един цялостен единен подход за всички би компрометирал различните методологии, които съществуват за измерване на въглеродния отпечатък. И накрая Кей приветства подходите очертания в изменения 9 и 14, където докладчик казва, че оповестяването трябва да е свързано с степента, в която са засегнати различни типове емисии. Този подход трябва да залегне в законодателството. Кей очаква с нетърпение допълнителната работа по този въпрос с всички докладчици. Благодаря. От името на Алде Ливе Виринг. Уважаеми колеги, уважаема госпожа Гил, благодаря за този проект на доклад. Радвам се, че споделяте нашето виждане, че света трябва да върви към устойчиви финанси и то по един траен начин, но аз имам някои резерви. Тези показатели са много важни за нашите пазари. Без тях много финансови услуги не биха могли да съществуват, затова трябва да сме много предпазливи. Повечето от работата вече е свързана в регламента за показателите. Тук комисията предлага да се създаде печат за одобрение, ако а, наистина сме зад идеята да дадем тласък на онези, които работят екологосъобразно и аз мисля, че комисията би следвало да бъде подкрепена. Но от друга страна имаме нужда от пояснения, например във връзка с факултативния характер на законодателството. На първо място трябва да кажа, че не трябва да се забравят различните методологии. Не трябва да задушаваме иновациите. Това би било контрапродуктивно спрямо целите за устойчивост. Колеги, готова съм да работя, да положа много усилия, за да намерим точното равновесие между ефикасност и последователност, тъй като иновациите имат нужда и от двете. Благодаря, моли Скот Като. Благодаря. Става дума за един пакет, предложен от комисията. Съвсем скоро ще говорим и за оповестяването. Тази част се отнася най-вече до климата, тези показатели. Ние искаме да се подсили предложението на комисията, но мисля, че настоящото предложение така или иначе е стъпка в правилната посока, преди да говорим за по-широката употреба на тези показатели. Не съм съвсем доволна, обаче. Мисля, че парламента би трябвало да го подсили доста преди да отидем на тристранни разговори и се радвам, че Нина и другите колеги започнаха да работят точно в тази посока. Надявам се, че в хода на разговорите между докладчиците ще укрепим предложението. Идеята за положителния въглероден показател. Това е нещо като оксиморон. Ние смятаме, че той трябва да бъде прекръстен, да стане един преходен показател. По този начин ще се вкара динамика в системата. Освен това, всички компании трябва да приемат изискването за това, че трябва да останем под градус и половина за топляне. Ще предложим изменения в тази връзка. Ще видим какво ще кажат докладчиците. Много се радвам, че Кей Суинбърн точно е докладчик сянка от името на ЕКР. Тя ще се погрижи то да остане е, в рамките заложени от регламента за показателите. Има риск комисията малко да надхвърли е, рамките на предвиденото първоначално. Би било много по-логично да има нещо като подход на лицензиране и съответно частния сектор да решава какъв да бъде индекса и комисията да решава дали пък индекса отговаря на критериите. Така че се надявам, че комисията вместо да предписва каква да е методологията, да подобри, би трябвало да подобри методологиите, които се развиват в рамките на частния сектор. И накрая, по отношение на подобряването на законодателния процес, смятаме, че трябва да се ограничи е, приложното поле. Е, като цяло трябва да има приравняване спрямо регламента. Благодаря. Не виждам докладчиците в сянка от е, Обединената левица, от НСС, Сирпа Пиети Кайнен. Спонтанно изказване. Позволете ми да отнема час от ценното ви време. Минутка само, тъй като таксономията и показателите са свързани. Ако си спомняте, имахме голяма подкрепа за това да разширим идеята за тези показатели и беше казано, че те трябва да се основават на друг тип показатели, т.е. бенчмарковете трябва да се основават на е, други е, показатели. Например, консумацията на различни материали, на водни ресурси, използване на биомаса и естествено всички критерии свързани с устойчивото развитие. Не трябва да залагаме само на частичен подход, защото Спомняте си какво се случи, например, с палмовото масло. То или по-скоро използването му е от полза за потребителите, но вреди на биоразнообразието. Т.е. много често за едни има сватба, за други има брадва. Надявам се, че ще можем да променим малко подхода. Надявам се, че нормативните актове ще бъдат синхронизирани един с друг. Тези показатели винаги или бенчмаркове винаги трябва да включват всички основни показатели. Те трябва да са устойчиви заедно. И естествено, равновесието е важно. Кое ще има тежест, кое не, как ще се изчислява. Трябва да има малко по-голяма гъвкавост. Идеята е да се знаят основните принципи. Може да има устойчивост понякога по отношение на климата, но да има изключително накърняване на биоразнообразието и негативно въздействие върху други отрасли. За това бих казала, нека да няма отделен показател за ниски въглеродни емисии, а по отношение на положителното въздействие в областта на въглеродните емисии, трябва да бъде отчитано през различни призми. Да се отчита и биоразнообразието. Каролине Нахтехал. Благодаря, господин председател. Благодаря на Нина за проекта на доклад. Съвсем накратко, аз съм докладчик на второ ниво по регламента за бенчмарковете или показателите. Проявявам съответно интерес към това досия. от 2020 година нататък създаването на такива бенчмаркове в Съюза ще бъде регулирано. Това е добро за устойчивостта и се радвам, че комисията желая да подобри допълнително рамката, що се отнася до тези е, стандарти за ниски въглеродни емисии. В идните месеци ще работя заедно с колегите от АЛДЕ, за да запазим характера на регламента, именно да има прозрачност, да има ориентираност към пазара. Ще внеса повторно и някои изменения, които бях внесла преди време във връзка с прегледа. Както повечето от вас знаят, крайният срок 2020 година няма да може да се изпълни. Виждам, че комисията е тук. Надявам се, че тя ще може да каже няколко думи по този въпрос. Притеснявам се, че удължаването на преходния период с две години за най-критичните показатели, може и да не е най-удачното решение, но от гледна точка на синхронизацията, може би все пак е нещо полезно. Благодаря комисията. Благодаря. Благодаря за това, че ни давате думата. Осъзнаваме, че има преходен период за така наречените критични показатели, този период може да се увеличи а, с година-две, т.е. един или два критични показателя могат да се използват без разрешително. Комисията в рамките на работната група работи и за альтернативни а, стоености. Приветстваме факта, че се работи за това, че трябва да има альтернативни стойности, които да бъдат прияти от пазара. Няколко думи във връзка с заблуждението относно двата типа показатели. Едните са за ниски въглеродни емисии, другите са за положително въздействие в областта на въглеродните емисии. Значи, първия е зелен по своя характер, а този, който е за положително въздействие в областта на въглеродните емисии, е възможно най-зеления. Идеята е, колкото повече въглерод премахвате от системата, толкова по-да бъдете насърчени. Положителното въздействие на втория показател е, че не само намалява въглероден отпечатък, но и търси альтернативни начини за производство. Тоест, първия може да бъде наречен зелен, а втория може да бъде наречен възможно най-зеления, що се отнася до приноса на индустрията. Благодаря и докладчика в заключение. Благодаря, господин председател. Благодаря за коментарите на колегите. Ценя високо казаното. Знам, че ще трябва да се работи много в рамките на нашите срещи. Такава среща ще има идната седмица. Там ще се разгледат всички повдигнати въпроси. Тъй като нямаме, кой знае колко време, господин председател, няма да откликвам на всички направени коментари. Вече ви казах, че идния вторник ще имаме среща. В обобщение, искам да кажа, че парламента и нашата комисия не веднъж са трансформирали много отрасли. В миналото обаче Никога не сме се съгласявали да оставим на пазарите да решава дали да се запази статуквото или не. Затова си мисля, че трябва да намерим някакъв начин да се придвижат нещата напред, да сътрудничим. Знам, че в миналото индустрията винаги е откликвала и то положително на предизвикателствата. Всъщност по всички важни въпроси ще говоря с колегите едната седмица. Крайният срок за внасяне на изменения 24 октомври разглеждането, няколко дни по-късно гласуване на 3 декември. Преминаваме към следващата точка, която е част от същия пакет. Това е точката на Пол Танко, повестяване във връзка с устойчивите инвестиции и рисковете за устойчивостта. At least, at least Благодаря, надявам се да имам поне мъничко време. Разбира се, това, което обсъждаме днес е свързано с доклада по собствена инициатива, прият през май тази година. Моли Скот беше докладчик. Целта си остава устойчиво финансиране. Освен това, искаме да има екологични институции, такива има, но Колкото и страстно те да работят, това трябва да стане правилото, а не изключението. Ние искаме да разширим отвъд капиталовите пазари, да включим банките, които да са задължени да оповестяват информацията не само пред клиентите, но пред цялата общественост. Това е важно за хората на планетата. Това е общият увод. Аз съм стъпил върху доклада по собствена инициатива. Започнахме заседанията с докладчиката във сянка. Те са много интересни, много конструктивни. По самия доклад 245 изменения има. Изменение 85 Макар и Пити Кайнен настоява за това всички финансови продукти да бъдат включени, да има максимално широк обхват, да не се правят изключения, да има равно третиране. И ние искаме при определена гъвкавост да се стигне точно до това. Пак казвам 285 изменения. Много е важно банките да са включени. Много изменения го искат. 85 на Камал, 53 на карти. Освен това се включват и малките финансови институции. Изменението на карти също така взема под внимание регламента за капиталовите изисквания и директивата съответно. Ние имаме проучване на устойчивостта, но това, което финансовия отрасъл очаква от нас е да дадем определение. Ние го определяме чрез отражението му. Това е становището на колеги от Зелените, на ГУЕ и НП в 150-то изменение, макар че има разлики в нивото. Много се радвам, че има широка подкрепа и на изменения 128 и 130, които включват и изисквания за необходимата предпазливост. Разбира се, ние трябва да се съобразяваме с това, което е налично като финансиране. Аз съм се водил от холандското законодателство, закон от 2014 година. Той изисква 50% да се заделя за нефинансови цели. Възниква и въпроса за делегираните актове ИОП-1 и ИОП-2. Това според мен също може да се включи в дискусията. Особено по отношение на ИОП. Голяма част е в първичното, а не вторично законодателство. Благодаря. Много са конструктивни нашите заседания. Другата седмица продължаваме. Искаме да изпълним графика. Благодаря за НП Питикайнен. Благодаря. Започвам с коментар към председателя на комисията и може би и координаторите. Ние имаме доклад по собствена инициатива. Имаме три доклада по бенчмарковите ам, и още два доклада. Добре е да се проведе една обща дискусия на основата защото така или иначе ние тръгваме от този доклад по собствена инициатива. Няма как нашите подходи да са корено различни. Това е техническият проблем. На второ място, ние със сигурност трябва да се опрем на този доклад по собствена инициатива като основа за всички тези три доклада защото този доклад беше прият въз основа на консенсус. И тук също говорим за използването на бенчмаркове, не само екологични. Това е отразено в приложното поле. Имаме някои проблеми с формулировките, но това е принципът. Принципът на due diligence, може би тук трябва да поработим малко, за да се види какви процедури точно се включват. Ясно е, че европейските компании няма да разкрият своите търговски тайни при тази комплексна проверка – това си остава скрито. но трябва да говорим за отражението върху околната среда и социалните въпроси. След това разглеждаме кредитните институции. За да бъдем последователни, трябва да имаме този цялостен подход, да се знае как се докладва. От друга страна стигаме до въпроса за лимитите. И тук всичко зависи от конкретния банков регламент. Възнаграждението мисля, че все още не сме стигнали до там. Това е доста амбициозна цел, макар че Пол Танг го е включил като мислене за устойчивостта на политиките. На мен ми се струва, че е много трудно да включим една такава идея в нашия доклад. Това е и предупреждението от мен. Същото се отнася и до приложенията. Заради бенчмарковете е много важно да знаем къде е рискът, но не знам дали точно тук трябва да изброяваме какво точно се измерва и как. Трябва да се работи, според мен, на едно по-общо ниво. И след това има някои проблеми с дефинициите. Не всички инвеститори са равнопоставени Благодаря. Някой друг? Не. Заповядайте. Уважаеми Пол, уважаеми колеги, сега ние продължаваме с преговорите, но ми се струва, че не по всичко мислим еднакво. Разбира се, имаме едни и същи цели, устойчива економика. Вие искате обаче да се обхванат всички продукти и аз не знам каква е добавената стойност, ако сравняваме с допълнителните разходи. Освен това, устойчивите продукти може да се окажат в неблагоприятна ситуация. Така стигаме до кредитните институции. По отношение на инвестициите съм съгласна с вас. Но това попада извън обхвата на регламента. Трябва да има мерки срещу тъй наречения green washing – едва ли е необходимо обаче да се връщаме към дискусиите за възнагражденията или акционерите. Трябва да има правна сигурност. Накрая ще кажа, че ако искаме да стигнем твърде далеч, това всъщност поставя под въпрос успеха на проекта. Той е много важен за бъдещето на нашите деца и внуци. За зелените моли. Нека кажа, че много се радвам как еволюира нашата позиция по устойчивото финансиране, но когато започнах работа по този въпрос, трябва да кажа, че много се очудих от това колко малко знаят гражданите за начина на инвестиране на техните средства. по пенсионните фондове. Ние трябва да имаме един преход към устойчивостта. Заседанията на докладчиците в Сянка до сега са били много успешни. Все още не сме стигнали до съгласие, но аз се радвам, че Пол е отишъл по-далеч от предложението на комисията. Първо той отива по-далеч от тъй наречената чиста ниша. Иска всички продукти всъщност да бъдат обхванати от мерките за екологичност. Нашият докладчик също иска да бъдат включени и банките – Трябва да се знае кои продукти да се включат, обаче трябва да сме и реалисти. Ще кажа още няколко неща преди срещата на докладчиците в сянка следната едната седмица. Ясно е, че трябва да има надежна информация за инвеститорите. Потребителите трябва да знаят какви са направените инвестиционни избори. Но същевременно тези цели като че ли до някъде си противоречат, това може да отслаби преговорната позиция на парламента. На второ място имаме предложения за ограничено докладване, би трябвало да сме по-амбициозни. Нямам съмнение, че парламентът ще стигне до такава амбициозна позиция. Надявам се тристранните разговори със съвета да отговарят на нашите очаквания. Благодаря. Алфред Санд, спонтанни изказвания. Благодаря. Две неща искам да кажа. Първо, разширяване на обхвата, така че да се включат всички финансови продукти и да имат устойчивост. На второ място, изискването за комплексна проверка. Аз разбирам, че трябва да бъдем амбициозни, особено по тази тема, че трябва да удовлетворим нуждата за повече информация, но трябва да мислим за отражението на едни такива мерки. Това е допълнително бреме за маки и средни предприятия, защото се увеличават разходите за стопанска дейност. Трябва да се помни, че голяма част от финансовите услуги се крепят на малките и средни предприятия. Те също предоставят повечето услуги, които не се предоставят от банките. Мисля, че изискванията за комплексна проверка трябва да отговарят и на спецификата на малките и средни предприятия. Благодаря. Отново ще дам думата на докладчика Пол. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за техните коментари. Виждам, че има широка подкрепа, защото ние тръгваме от доклада по собствена инициатива. Виждам, че е НП, зелените подкрепят Алде са малко разединени по тази тема, но разбирам, че вие също искате промяна и това ще е основата за нашите разисквания с докладчиците в сянка. По конкретните точки Да, ние ще разговаряме. Ясно е, че комплексната проверка не бива да разкрива търговска тайна. При кредитните институции разговорите ще са по-трудни. Мисля, че ние трябва да ги включим, но съм съгласен, че формата на финансиране не бива да диктува съответно нашите изисквания. Трябва да има консенсус. И същото се отнася и до определението на риска. Трябва той не само да се определя, обаче и да се каже кои видове риск ще бъдат включени. Нямам никакво съмнение, че трябва да се работи дори и след като изтече нашия мандат. С това реагирам на казаното от СЕОП. Ние имаме и един друг принцип, принципа за правна яснота. Не може да има правна несигурност. И това се отнася не само до финансовите институции, Моли беше права, трябва добра информация и за потребителите. Те трябва да могат много ясно да изразят своите предпочитания. По-нататък показаното от Алфред Сант. Всъщност е, това, което чуваме, не е нещо ново. Е, в е, Франция и в Холандия има много новаторски подходи, които вече се прилагат на практика от много банки, застрахователи, финансовите институции в цяла Европа трябва просто да ги настигнат и да заимстват добрите практики. Също така ни е необходимо време да извършим прехода. Преходът е важен, защото вие бяхте прав, банките са много важни и за финансирането на МСП. Благодаря. Разбирам, че нямам време. Благодаря ви. Гласуване на 5 ноември. Ще кажа на колегата Папкайне, че би било полезно, ако координаторите наистина могат да ни помогнат и да видим кои проблеми можем да решим. Разбира се, нашата комисия ще трябва да гласува Аз съм съгласен, че ще трябва да видим как можем да улесним нашата работа. Сега преминаваме към годишния доклад на ЕЦБ. Габриел Мато, заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Миналата седмица проведохме първото заседание на докладчиците в Сянка, за да работим върху компромисите. Извинявай, Мато, обърках реда пропуснах предишната точка, която е годишен доклад относно политиката в областта на конкуренцията. Свен Гигот ще говори от негово име. Наистина се извинявам. Заповядайте. Много съжалявам. Мишел Раймон, uh, who unfortunately is an аз съм тук от името на Мишел Раймон, който няма как да присъства и изпраща своите извинения. Но иначе той би искал да работи заедно с докладчиците в сянка, да стигне до добър компромис. Нямам никакво съмнение, че това много скоро ще се случи. Той очаква с нетърпение да получи предложенията за изменения. Ние, зелените, принципно, както знаете, подкрепяме идеята за добра политика на конкуренция от страна на Европейската комисия, защото пазарите трябва да бъдат контролирани, така че да има наистина справедлива конкуренция. Харесва ни това, че Комисията се е взела с трудния проблем за данъчните субсидии, фискалните субсидии, но според нас доклада е, относно политиката в областта на конкуренцията тази година трябва да се съсредоточи върху три приоритета – а гласа на парламента трябва да се чуе по-ясно. Не е необходимо да се говори за всички стопански отрасли. Трябва да се говори за темите, където гражданите искат по-балансирана политика на конкуренция. Първата такава област е цифровизацията на нашата економика, защото това са нови възможности и предизвикателства – компаниите разработват продукти, но те се опитват да наберат максимален голям обем данни от потребителите си. също времено изключват своите конкуренти от достъпа до тези данни. Това създава проблеми при разработването на новаторски продукти. Много често се стига и до несправедливи договорни условия. Например, когато потребителят иска да смени своя доставчик. Що се отнася до политиката на комисията в цифровизацията – новостите са наистина важно предложение. Необходимо е да се използва смисъла на член 132 от ДФС. След последната реформа необходимо е да има задължения за оперативна съвместимост и те да се въведат между онлайн платформите и доставчиците на социални мрежи. Също така трябва да се мисли за хипотези, в които, например, сега е Фейсбук. Трябва да има и показатели при контрола на сливанията. Нещо друго, което е важно – Пречките за навлизане в цифровата економика стават все по-непреодолими. Става все по-трудно да се справиш с конкуренцията. Ние установихме това при случая с Google. До момента, в който беше взето решение, повечето конкуренти вече бяха отпаднали от пазара. Ето защо Докладът предлага комисията да използва ефективно междинните мерки, като същевременно осигури и възможността за право на защита по време на разследването. Необходимо е също така, когато обсъждаме вредата, да не мислим само за цената и за други фактори, като личния живот на гражданите – на второ място, политиката на конкуренция не може да не обръща внимание на определени отрасли. Например, в хранителната верига ни безпокои голямата концентрация – на определени места. Това вреди на фермерите, на иновациите. Европейската комисия наскоро одобри сливането на Байерн и Санто. А ние трябва да се водим от принципите за безопасност на храните, защита на потребителите, околната среда и климата. Следователно, ние трябва да анализираме отново и да преразгледаме регламента за сливанията. Европейската комисия трябва да се води от обществения интерес. Но в момента тази грижа е оставена само на държавите членки. Приканва председателя да се приключи. Нормите за конкурентоспособност до сега не са успели да ограничат това, което се случва в хранителния отрасъл. Имаме картели. Това е пречка за по-малките участници на пазара и за поддържането на високи екологични стандарти. Ето защо ние смятаме, че трябва да се работи в това отношение. Благодаря, господин председател. Това са нашите приоритети по този доклад. Освен това, трябва да се разгледат и отношенията е, в финансовия сектор, банковите комуникации. Um, благодаря. Благодаря и на докладчика, на госп... представен от господин Гигъл. Благодаря и за е, добре свършената работа до тук. Аз очаквам ползотворни дискусии и преговори. Няколко бележки имам. Първо всички сме за конкуренцията, докато я искаме, докато я получим. И мисля, че е много важно да е, имаме поглед върху цялата картина, цялостната картина. Е, как ще функционира европейския пазар? Той не може да функционира без конкуренцията, която търсим във всички сфери. Така че наша работа е да бъдем и прецизни, и точни, но и да действаме мъдро. А именно, пазара да е отворен е, през граници. В някои е, сфери е много важно да се търсят начини за увеличаване, засилване на конкуренцията или чрез регулиране на съществуващите фирми, или чрез отваряне на, на пазара за нови е, актьори, за нова конкуренция, да усилим всички бариери и препятствия по пътя им. Сега, това са двата подхода а, към конкуренцията. Не искам да кажа кой е добри и лошия, но трябва да следваме и двата пътя. Колкото до цифровата економика и цифровите услуги, важно е, може би, да имаме, да направим още една оценка на цифровите платформи. Важно е да се знае, че много от цифровите услуги сега се отварят за нова конкуренция, нещо, което не са имали преди по отношение на пътуване, на достъп до пазари, огромни сфери от услугите, които са вече достъпни не само за потребителите, но отварят врати за нови участници на пазара – и създават възможности, за които не можехме да си помислим преди 10 години. Така че тези платформи улесняват конкуренцията по един неимоверен, невероятен начин в сравнение с преди 10 години. Второ, най-важното е да се отворим за появата на нови фирми, нови платформи. Социалните платформи, за които говорим днес, Те са, да кажем, най-много на 10 години. В този бизнес е важно да има услуга, която стига до всички части на пазара. Така че е, това, тази разпокъсаност, е, е, която се постига чрез конкуренцията, е нещо, което от гледна точка на потребителя е желателно. И мисля, че след 10 години вече ще говорим за други цифрови платформи, не за тези, за които говорим днес. И нашата задача е да отворим пътя, да открием пътя за нови участници. Второ, данъчни и банкови въпроси. Важно е да направим така, че данъчната политика да не се използва за промяна правилата на конкуренцията. Не трябва да се допусне те да раз... изкривяват кон... конкуренцията и по това е, има единомислие сред нас. Колкото до банковото дело, банките в е, Европейската е, банка за възстановяване и развитие е една от тези форми, но много важно е парламента да има дума в това отношение. Председателя е, призвава към е, край на изказването. Друг въпрос е енергийния и тук правя препратка към Газпром. Е, благодаря. Тибор Цани. Конкуренцията е много важна за функционирането на вътрешния пазар – и благодаря на е, парламента и на комисията, особено на комисарката Вест Хагер, е, Благодарение на нейните усилия да постигнахме много положителни резултати на последните години. Да ви е, припомня тези положителни неща. Една инициатива на социалисти демократи, която може да е много полезна в бъдеще. Именно опълмощаване, оправомощаване на националните конкурентни органи по това се споразумяхме още 16-та в един доклад, който аз изготвих, който се каза, че правилата за конкуренция не трябва да надделяват, да изтласкват на страни социалните е, въпроси и постижения. Ако постигнем такъв баланс, ще свършим до работа за европейците. Към доклада. Господин Реймънд с успех е, си е свършил първоначалната работа е, Господин Райман спомена няколко важни аспекта, спомена няколко важни аспекта, от, е, свързани с конкуренцията, този доклад. Без е, да влеза в подробности, ще кажа, че моята група е готова да се бори за екологосъобразна конкуренция и необходимостта да се регулира цифровата економика Разбира се, е, както каза преждеговориш, и енергетиката трябва да се включи тук. Нашите политически приоритети, свързани с е, доклада, са засилване на новаторството, качествени работни места, растеж, инвестиции, защита на потребителите, засилване на е, вътрешния пазар, особено единния цифров, единния цифров пазар и НПО-тата. При няколко години го казах и ще повторя, трябва да работим още за е, създаване на фискален данъчен съюз. Това ще има своите преимущества. После комисията трябва да обясни какви са правилата и процедурите, които се отнасят до държавните помощи и финансовия сектор. Сега, по нашите изменения в бъдеще, само едно ще кажа – Обеден съм, че Европейския парламент трябва да има право на съвместно вземане на решение в областта на е, политиките, свързани с е, е, този въпрос, така че договорът трябва да коригиран в този смисъл. Съгласен съм. Очаквам да работим добре с докладчика и, и моите колеги докладчите в Сянка и надявам се, че този доклад ще помири различните ни подходи, защото целта ни е да облегчим живота и на хората, и на фирмите. Благодаря от, АКР. Благодаря, господин председател. Аз а, замествам сила, който се извинява, че не може да бъде тук. Той приветства усилията на докладчика, и одобрява доклада. Само две неща. Докладчик Сянка Зайкаре е доволен, че докладчик е, е поставил особено ударение върху отраслата ефективност, вместо да сочи отделни компании. Този начин на докладване е по-цялостен и се фокусира върху системните проблеми с е, ударение върху цифровата економика, което е добре. Също времено Робърт смята, че редица от други сектори и производства и свързани с тях въпроси трябва е, да бъдат включени в този доклад. Например, транспорта най-общо, е, пътищата, железопътните линии е, също и подобно а, в енергийния сектор, който се спомена и от други колеги, също трябва да се насърчава а, лоялната конкуренция. Това, а, което а, смята Роберт Сила, аз лично оценявам това, че е, този доклад е доклад за конкуренцията не за е, данъците. Подхода на докладчика е, е наистина много положителен и е добър, е, добра основа за дискусия. Алинея 9 имахме дискусия по това дали е, госпожа Весагер трябва да помисли за вредния въздействие на големите национални е, компании в това отношение, но хубаво е, е ако може да водим тази е, дискусия на максимално високо равнище. Благодаря. Други докладчици сянка не виждам. Сега след нас е заместник генерален директор на Генерална дирекция конкуренция. Имате думата за няколко бележки. Ще ви моля да бъдете кратък, защото има още една точка на дневния ред. Благодаря. Поздравления и благодарности на докладчика за проекто доклада. Благодаря на комисията за силната подкрепа, която обикновено е, давате в полза на така убедително прилагане на законите за конкуренцията. Докладчика съвсем е, уместно се съсредоточил върху някои основни приоритети. Даваме си сметка какви са проблемите, които създава е, цифровизацията за конкуренцията и възможности и рискове, разбира се. Вече в е, прилагането а, е, на практика ние си даваме сметка за проблеми, които отиват отвъд ценообразуването и конкуренцията, а, е, как се отразяват сливанията, как е, се използват данните в, това, това, а, в тази област. Разследването неодавна, което бе проведено в това отношение, помага да стигнем до така сърцевината на тези проблеми. Комисаря Весагер е, вече ви е казала при среща, че започва една е, така е, размисъл с група експерти и предстои да се организира важна конференция пенсионари по всички тези въпроси. Публични консултации също започват. Над 100 заявки са получени от е, целия пазар и съм е, Хубаво е, че парламента участва в е, този дебат. А именно дали е необходимо да адаптираме правилата си по, към предизвикателствата на е, цифровизацията. После е, аспекта околна среда и други ценности извън конкуренцията. В известен смисъл при, в нашето правоприлагане ние отчитаме това. Споменахме е, разследването на Байер и Монсанто и редица е, случаи в е, агрохимическия отрасъл, където се вглеждаме не само върху цено, в ценообразуването, но и как е, техните, е, техната дейност е, се отразява на е, иновациите за създаване на по-безопасни за околната среда продукти за растителна защита за да сме сигурни, че иновациите няма да се ограничат само в тези област и ще продължат да се произвеждат здравословни продукти. Тук трябва да правим, да разграничим областите, където политиката на конкуренция може да внесе някаква промяна и къде е, регулирането е по-уместно. Във всички случаи при е, защита на околната среда имаме съответните показатели и там е, вероятно регулирането ще е предпочитания подход. Ще спра до тук, ако имате въпроси. Благодаря на комисията. Съвсем. Е, сега комисията много, към докладчика. Много кратко. Първо, благодаря на ПЕКР за това, че обърнаха внимание на енергийния въпрос. Да, ние също, нас също ни смущават примери на неконкурентно, нелоялно поведение. Надяваме се от вас да, да получим подкрепа, в, когато става дума за изкривена конкуренция поради външния ефект на емисиите от CO2, които изкривяват лоялната конкуренция в енергийния пазар, защото външният ефект на ядрената енергетика, както и от изкопаемите горива, не се отразяват в ценообразуването по един ефективен начин. Не са включени в, е, в ценообразуването. Второ, съгласен съм с вас, платформите често отварят е, пазари, така че ние не сме срещу платформите но в много подпазари на практика имаме или монополи, или олигополи. Е, в такъв случай опират нещата дали е, или до затваряне на пазарите, или до тяхното е, монополизиране. Например, влиянието на, на дреб, малки хотели и такса срещу 50% от оборота от Booking.com или подобни платформи за резервация. Това трябва да направим така, че подобни е, такси не се налагат е, и не се превърнат в вид лихварство. И трябва да е, анализираме ефекта от е, е изкупуването, е, сливането на Байер и Монсанто, имаме още една точка в дневния ред. Трябва да спрем до тук, казва председателят. И така, крайен срок за измененията 26 октомври. Разискване на 19 ноември и 13 декември гласуване. Сега за ЕКБ Габриел Мато. Благодаря, ще мина на Благодаря. Мината седмица говорихме с докладчиците в сянка. Всичко беше много конструктивно. 30 изменения не са много, но те обхващат различни въпроси. Трябваше да се придържаме към една абсолютно позитивна линия, що се отнася до работата на ЕЦБ. Това беше една много важна година, много беше постигнато и економиката на държавите членки наистина процъфтя, благодарение и на политиката на ЕЦБ и на структурните реформи, които бяха извършени в много от държавите членки. Данните на Евростат го показват. Ние сме на прав път. Имаме консолидиран растеж над 2% през последните години, като безработицата е около 7%. Всичко е много положително. Същевременно има известна несигурност, свързана с Брексит, популизма и протекционизма. Ние трябва да продължим в същия дух, да има растеж, да има заетост. Според мен е много важно да имаме благоприятни условия за инвестиране в обществения сектор. И ЕЦБ трябва да гарантира, че нейната парична политика ще постигне тази цел на реалната економика, ще помогне особено на МСП, които са гръбнака на нашата економика. Ние сме напълно съгласни с това, че е имало проблеми. Разбира се, различните групи имат различни позиции, особено по експанзивната парична политика. Някои искат тя да продължи, други искат обратното. Но при всички случаи подчертаваме, че ЕЦБ трябва да бъде абсолютно независима и ЕЦБ трябва да е тази, която прави подробен анализ и решава в кой момент да приключи или да продължи своите мерки. Има, разбира се, някои нюанси, но ние сме отворени, за да стигнем до компромиси. Мисля, че ще имаме много добро споразумение. Благодаря на докладчика. For the S&D Group, Luigi Morgano. За социалисти демократи, Луиджи Моргано. Благодаря, господин председател. Ai compromessi con un atteggiamento, mi pare, costruttivo. Работното време на преводачите приключи. Di arrivare ad un rapporto equilibrato. Eh,